Uh, Скъпи колеги, мисля, че трябва да започнем, защото нямаме твърде много време. Нека да започнем. Така или иначе вече сме тук. Нека да преминем към първа точка от дневния ред, а то е приемане на проекта за дневен ред, разпространен в сряда. Окончателния вариант виждате днес. Сутринта, преди да започнем 10 часа с националните парламенти. Ще се постараем да покрием две точки. Доклада на Рамон Хауреги за електронната демокрация и моят за схемата за застраховане на депозити. Искам да ви уведомя, че посланник Петър Яворчик трябва да присъства на един неочакван триалог по е, едно чувствително досие и трябва да тръгне към 10 часа. Затова, ако нямате нищо против, трябва да му дам думата по-рано и ако има достатъчно е, хора в залата, ще му дам думата. Виждам, че няма възражения към проекта за дневния ред. Тогава смятаме проекта за дневен ред за приятел с тази оговорка, която направих. Точка втора – съобщение на председателя. Искам съвсем накратко да ви уведомя, че участвах в пленарното заседание на Козак в Братислава на 13-15 ноември. Бяха обсъдени две основни точки. Единият участието на националните парламенти в вземането на решение и второто – трансатлантическото споразумение с САЩ. Ще подготвя доклад е, за посещението, така че сега няма да отнемам време с тази информация. Просто да ви уведомя, че се проведе е, заседанието. Доста трудни теми бяха обсъдени и нашата парламентарна комисия трябва да се постарае е, да поддържа колкото се може по-тесни контакти и сътрудничество с националните парламенти. Моето усещане е, че националните парламенти продължават да виждат потенциала за е, ролята им в европейското вземане на решение на европейско равнище, обаче не се обсъжда взаимодействието с националните институции, особено с правителствата. Ето защо предизвикателството е, е да намерим начин на взаимодействие. Конституционната роля на е, всяка парламентарна институция все още трябва да се изяснява в нашия дебат. По време на Малтийското председателство е, следващите срещи на Козак са на 22-23 януари за председателите и след това 28-30 май пленарно заседание на Козак. Моля ви да се постараете да убедите политическата си група, че трябва да участват вашите представители в заседанията на Козак, защото това може да бъде една много влиятелна платформа за сътрудничество с националните парламенти на срещата в Братислава бях там в качеството си на председател на комисията. Имаше само един колега, Маркос Прецел, като изключим заместник председателя на парламента, който беше е, там по условие. Нямаше друго представителство на срещата на Козак. Ето така изглежда. Точка трета – препоръки на координаторите. Днес нямаме такива. Следващата седмица имаме заседание. Да, подсказват ми, че е на 5 декември. Ще ви информирам. Сега преминавам към доклада на Рамон Хауреги «Електронна демокрация». Първо давам думата на Рамон. Gracias, Presidenta, y buenos días a благодаря, госпожо. Добър ден на всички. Сигурно си спомняте, че доклада за електронната демокрация цели да изготви някои препоръки за въпросите свързани с демокрацията и технологията. Аз е, просто искам да очертая контекста на нашия дебат. Всъщност изхождахме от идеята, че демокрацията и най-вече в Европа страда от редица нападения, недоволството на гражданите, вземането на решения, е, политически решения, недоволството, което е, бе предизвикано от кризата в гражданското общество, отдалечаването на гражданите от политическите институции и на базата на тези аргументи, това, което ние констатираме за наша демокрация, ние се опитваме да видим какви са механизмите, които е, ни дават е, нова, новите технологии, за да подобрим демокрацията. И сигурно ще си спомните, че това е темата основно. Няма да повтарям текстът на нашия доклад. Просто искам, госпожо председател, да ви припомня, че вследствие изтичането на срока за депонира, за внасяне на измененията. Получихме голямо количество. Всички те са много интересни. Някои се допълват, други имат различен подход. Трябва да се работи по всичките, разбира се, и аз работя по изготвянето на компромисен и компромисни изменения за много части от доклада. Но мисля, че ще бъде по разумно да изслушаме, ако е възможно, разбира се, не знам дали е възможно, да изслушаме различните представители на групите, за да може да ни кажат какъв е смисъл на измененията, които са внесени. Така че ако, госпожо председател, сте съгласна, ще отговоря на забележките, на представителите на различните групи, които са внесли изменения. Да. Аз ще започна с Жорж Лафинг. Благодаря, господин председател in the Foreign Affairs Committee, so he's asked me to read out this statement. Е, сега ще прочета становището относно онлайн демокрацията, възможностите и предизвикателства. Както беше съобщено по време на предишния дебат, господин Преда внесе 16 изменения, други колеги като Макалистър и Люгри и други също внесоха изменения, които са изключително балансирани, полезни, които могат да допълнят, да изяснят това, което нашия колега току-що представи относно проекта доклада. 233 изменения бяха внесени. Господин Креда иска да подчертае, че трябва да бъдем съсредоточени върху основното на доклада. Според него това означава, че трябва да помислим за начина по който може да подобрим националните процедури и европейските процедури, разбира се, относно демокрацията. И както вече беше казано в този контекст, не е много разумно да навлизаме в подробностите на европейските политики, които обясняват това, за тази загуба на интерес на гражданите към политиките. Така, е, докладът представя по общ начин е, средствата, за които може да позволя да се подобри демокрацията, като се използва от новите технологии. Господин Преда установи, че много изменения касаят неутралността на мрежата и други подобни въпроси. Но има някои резерви относно вземането под внимание на тези теми за неутралността, например, на мрежата. Е, парламента вече зае определена позиция и трябва, разбира се, да се осигури недискриминиращ достъп до интернет. Това е важно за онлайн демокрацията, но не трябва, не трябва да се влиза много в техническите подробности на тези въпроси. Нещо, което би навредило общо на текста. И тъй като наближава край на годината, един голям списък с коледни обещания няма да послужи за кой знае за какво. И това, което реши парламента в рамките на ревизията на Европейския закон, в тази посока трябва да вървим и насърчаваме държавите членки да прибягва до електронно гласуване. Разбира се, ако всички мерки са взети, за да се борим срещу измамите за различните видове гласуване. Парламентът е, настоява съвета да вземе под внимание в своя текст е, тези мерки, които са необходими за да не се направи така, че тайната на гласуването и резултатите да бъдат гарантирани. Господин Преда е за този вид гласуване, но това не са единствените възможности. Трябва да се търсят и други, за да се насърчи участието в е, изборите, като се гарантира, разбира се, сигурността на това гласуване. Трябва да се спазват е, най-малко принципи и господин Предас счита, че не е реалистично да се очаква от Европейската комисия да предложи различни е, предложения за гласуването онлайн до края на 2017. В, в едно от измененията се държи сметка също за проучванията, които са извършват в комисията и трябва да се знае най-напред какво е поведението, отношението на гражданите пред е, електронното гласуване, преди да се тръгне в тази посока. Става дума, съществува също едно много интересно изменение относно гражданството онлайн. А също така има известен брой изменения относно цифровата идентичност, което, които трябва да бъдат проучени внимателно от различните групи. Това е също валидно и за предложението на италиански колеги, които касаят евентуално, евентуална харта за правата във връзка с интернет. Трябва да се прави повече амбиция, да се работи, но също така трябва да бъдем и реалисти, тъй като ще бъде много трудно да се изготви този вид харта, предвид именно компетенциите които съществуват в, на европейско родище, които са твърде разнообразни. Благодаря. Не вярвам някой друг да иска думата. Не. Има от името на зелените. Значи, Макс, вие говорите от собствено име, Макс Андерсон. Извинете, не ви бях видял. Благодаря. Аз искам да се върна на най-основните точки в нашите изменения. Най-напред е, не може да имаме предложение за електронното гласуване поне до 2017. Това е нещо да може да бъде приложено през 2018 държавите членки. Просто няма да бъде възможно. Аз предложих изменение в този смисъл За електронното гласуване мисля, че има два подхода, основно. Говорих с членовете от моята група. Разбира се, има възможни ползи, но съществуват и някои проблеми потенциални, така че трябва да се балансира между двете. Аз съм внимателен, предпазлив, що се отнася до електронното гласуване, защото това гласуване носи немалки рискове. Може да има хакерски нападения. Видяхме какво стана в известен брой страни. Страни, които имат все пак технически капацитет от, е, на високо равнище, които е, така че електронното гласуване съдържа рискове. И трябва да се направи така, че системите трябва да бъдат наистина сигурни, а пък всъщност все още не съществуват такива. Трябва да направим усилия да се осигурят системите, като се е, надяваме това да намали рисковете. Но това е истински проблем и трябва да бъдем много предпазливи. Известен брой парламенти вече са приели един такъв предпазлив подход в тази област и може би ние трябва да се спрем по-сериозно на това в доклада. Има и други въпроси, които искам да поставя. Изменение 150, например. Е, опитах се да прочета всички изменения, като четох текста си и казах, да, това е едно фантастично изменение, после си припомних, че аз съм го изготвил. Да, винаги е много приятно чувство, но тук става дума за използването на отворени стандарти в администрацията и това трябва да бъде в доклада. Защото ако искаме да имаме онлайн демокрация, която да работи добре, трябва да имаме компютърни системи, които да могат да бъдат свързани, които да могат да се обръщат към гражданите, т.е. системи, които да позволяват на гражданите да използват собствените си компютри, за да може да се свързват с властите. И когато националните власти публикуват информация онлайн, трябва да може гражданите да имат достъп. Затова трябва да използваме отворени стандарти. Те са в сърцето на електронната демокрация и това е валидно също и за архивирането, защото трябва гражданите да могат да имат достъп до стара документация, когато, например, се актуализира някаква информационна система, не може да допуснем старите документи вече да не бъдат достъпни. Ето защо отворените стандарти са в сърцето на демокрацията. Open source е също нещо, което може да се използва понякога, разбира се, не систематично и тук става дума за ефикасността на обществените власти и тези open source са по-ефтини. И освен това, тук има пряка връзка между тези отвори, открити стандарти и open source. Това беше забележката, която исках да направя. Е, разбира се, имаме и много други забележки по измененията, например, едно изменение, като говори за контрол на лобитата. Ние, зелените, за нас това е малко основно като тема. Освен това има и други изменения, които мога да, може да прочетете по-късно. Благодаря. Никой друг ли не иска да се изкаже? Никой не е поискал думата. Рамон, Думата е отново на вас. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Аз е, отбелязах 5 е, или 6 основни теми, основни глави с е, теми, върху които ни ще се съсредоточим с докладчиците в сянка и ще се опитам да видя как, е, кога може да се съберем и да работим, за да изготвим един документ, който да бъде един консенсус. Мисля, че ще успее. Е, господин Софлинг, аз е, разгледах е, е, измененията от ЕНП, които бяха представени. Най-общо казано, тези изменения изглеждат разумни и господин Преда винаги е поставил дарението върху това, че трябва да бъдем предпазливи, когато е, проучваме кризата на демокрацията, мисля, че това е важно, за да не накърняваме е, доверието, което може гражданите да имат в системата. Аз съм за това да се е, разгледат идеите на господин Преда в тези изменения. И дори що се отнася до дебата, ще има тук известни е, противоречия с някои групи, най-вече господин Касталдо и госпожа Адинолфи по повод пряката демокрация, защото този дебат този дебат е, винаги може да повдигне някои въпроси в групите, особено последно време с идеята да се подобри демокрацията чрез е, пряка консултация, референдум. Това е пряката демокрация. И според мен това не трябва да бъде альтернативна система прямо представителната демокрация. Мисля, че опита през последните години доказва, че това, което наричаме пряката демокрация, не е някаква по-добра система от е, представителната демокрация. Напротив, смятам, че представителната демокрация е по-добра. Което, разбира се, не изключва от време на време да прибягваме и до референдуми. Но пак казвам, опита доказа, че референдумите, най-общо казано, предоставят прости решения на сложни въпроси. И това не е винаги най-добрият начин да се получи становището на гражданите. Но при всички положения ние е, провеждаме дебат и тук ще бъда много предпазлив за този дебат. Има един въпрос, който беше повдигнат от господин Андерсон, много важен и е, ще проучим този въпрос относно от open source, т.е. гражданите да не зависят от някои технологии, от е, специфични програмни продукти, за да може техният достъп до технологичните инструменти да бъде съвсем свободен. Мисля, че това е въпрос, който не беше записан в доклада и който трябва да проучим. Има немалко изменение, господин Софлинг, е, по повод е, гражданската инициатива. Повтаряме вече всичко, което сме казали в комисията относно необходимостта да се подобри системата за гражданската инициатива. Но мисля, че това е извън е, приложното поле, защото вече сме казали всичко това в докладите, които господин Софлинг, самия той изготви, които бяха прияти от комисията, що се отнася до начин да се подобри гражданската инициатива. Е, съществува и голям дебат е, дали трябва да се регулира интернет или не. Мисля, че това е един основен дебат, защото има различни изменения, които настояват мрежата да бъде регламентирана, да бъде е, поставена в някакви правни рамки. Това не е абстрактен дебат, това е един въпрос, който трябва да бъде предмет на сериозен размисъл, да се види дали е възможно, дали може да се препоръча политически или не. Има различни предложения в този смисъл, за да може докладът да се занимае с конфликта, между индивидуалните права и технологиите, уважението, спазването на личен живот е, и така нататък. И госпожа Бресон представи различни инициативи, за да се направи така, че използването на прилагането на етиката трябва да бъде е, придружено е, с спазването на личните права. в една мрежа, която, както всички знаем, създава по някакъв път сериозен конфликт относно това, което наричаме пост истината, което, т.е. лъжи, които се превръщат в истина, защото се използва масово мрежата и когато това засяга правата на гражданите, как може ние да ги предпазим? Мисля, че това е нещо, което също трябва да включим в доклада. Има изменения, които съветват да се почета риска от монопол на общественото мнение, което секторни лобите използват мрежите, когато организации е, е, налагат някаква позиция. Всички знаем този проблем всеки ден получаваме е, хиляди съобщения за различни позиции, които представляват гражданите, да, но които може би са управлявани от някаква машина, която ни предава имената на лицата, които са съгласни с определена позиция и тук ни съветват да гласуваме това или онова. Трябва да да не забравяме опасността, която съществува. Има някои организации, които, които управляват а, тези комуникационни средства, които може да наложат някакво становище, което да не е наистина становището на, на гражданите, но което е просто едно техническо натрупване на а, становище на част от гражданството. Господин Софлинг, а, Говори за признаването на правото на достъп до интернет, което е основно право и италианците работиха в тази посока. И в италианския парламент беше прият текст, нещо като харта за правата на достъп до интернет. Мисля, че може да използваме тази идея, че това може да е основно право, ако вече не е такова. Разбира се, този доклад само предлага идеи, предлага някакъв път, по който да се върви. И искам в заключение да кажа, че имам Възнамерявам да се срещна с докладчите в Сянка. Ще ви изпратя компромиси, където са взели под внимание вашето становище, становища, за да може да видите дали сте съгласни с новата редакция, с новия текст. И след като поработим по този проект, който ще ви спратят, ние ще може да работим в рамките на едно заседание. Се надявам през януари да мога да представя за гласуване този доклад, който изглежда доста интересен за нашия парламент. Благодаря. Благодаря, Рамон. наистина. ние смятаме да гласуваме пленарното заседание през януари, по-конкретно на 31. Междувременно, както и ти посочи, трябва с докладчиците в сянка да се оговорят компромисите и да се стигне до окончателните предложения, за да можем да гласуваме през януари. Присъединявам се към надеждата ти това да е един наистина добър и интересен доклад. Ако няма повече коментари по този доклад, преминавам към следващата точка, пета. Това е становището на нашата парламентарна комисия по европейската схема за застраховане на депозитите. Аз съм докладчик по тази тема и искам да ви уведомя, че видимо само нашата комисия дава становище – тук става дума е, за довършване, е, до изграждане на структурата на Банковия съюз. Тази схема е третия стълб на Банковия е, съюз, за да се сложи край на този затворен кръг между държавния дълг и банковия сектор. Много важен елемент е да се доизгради схемата, за да имаме цялостната структура. В е, економическата комисия този доклад отлежава доста дълго време и като работен документ е, се разглежда същата тема, но все пак се надяваме, че няма да има повече протакане в економическата комисия, за да бъдем готови през януари с становището Припомням ви, е, че ние даваме становище по текста на Европейската комисия, а не по текста, който дава комисията по економическите въпроси. Искам да ви уведомя, че във връзка с измененията трябва строго да се придържаме е, към правомощията на нашата парламентарна комисия, за да може да се е, стигне до положителен резултат от гласуването. Според мен трябва да обърнем внимание на три въпроса. Аз бих казала три принципа, които са най-важни за нашата комисия, която обръща внимание на архитектурата на Банковия съюз. Това са правната сигурност, отговорността и равнопоставеността на всички държави членки. По отношение на правната сигурност, предлагам да се въведе един допълнителен елемент, който да се задейства, когато националните е, схеми за гарантиране на е, депозитите, участващи в е, схемата, не се справят с своите задължения. Според предложението на комисията, Единствената процедура, която е предвидена при неучастие е, или несправяне е, на една национална е, схема за гарантиране на депозитите с нейните задължения е отстраняването и струва ми се, че това не може да бъде единствената реакция, още повече тя е твърде тежка. Отстраняването, изключването от системата на европейско равнище системата за застраховане ЕДИС не би трябвало да е единственото. Трябва да е предсказуема и пропорционална системата, затова аз предлагам една процедура, която да предшества процедурата по отстраняване, когато трябва да се налагат санкции. Преди изключването на националната схема за гарантиране на депозитите – първо трябва да се обмисли а, дали не е по-уместно да се наложи финансова санкция. Моето предложение е да се оправомощи Европейската комисия да изготви делегиран акт с конкретните условия и ред за прилагане на процедурата. За равнопоставеността на всички държави членки Моето предложение е свързано с ситуация, в която една страна извън еврозоната се присъединява към системата. В първоначалното предложение на Европейската комисия има възможност за процедура, по която една национална система да излезе от европейската и да се върне към националната система за гарантиране на депозитите, което по същество означава е, напускане на банковия съюз. В процедурата, предвидена от комисията, обаче не е предвидена обратната процедура, начина по който една страна извън еврозоната може да влезе в е, е, схемата ЕДИС за застраховане на депозитите. Затова в моето становище предлагам една процедура за присъединяване, защото ако имаме система за излизане на една държава членка и връщане към национално равнище, би трябвало да имаме обратната процедура. И по-нататък искам да отбележа, че Европейската комисия трябва да информира парламента, когато член на ЕДИС има право на изключение за определен период да може да натрупа необходимите резерви. Това е една конкретна процедура, която аз предлагам да бъде включена. И две чисто технически изменения за обмена на информация между единния механизъм за преструктуриране и институциите, за да могат да бъдат сключвани е, споразумения или меморандуми за разбирателство за обмен на информация между националните органи и единия механизъм за преструктуриране. Ръководството на Европейската схема за застраховане на депозитите трябва да участва в тази процедура. Има и още едно изменение, което трябва да даде право на Европейската Централна банка, а не само на Европейската комисия, да поиска свикване на извънредно събрание – в първоначалното предложение на комисията само тя е, може да свиква извънредно заседание. Според мен и ЕЦБ трябва да има също право на инициатива. Имаме краен срок за внасяне на предложения за изменения 7 декември 18 часа, за да можем през януари да продължим с процедурата и да гласуваме тогава когато ще имаме окончателната позиция на економическата комисия. Това е което мога да кажа по тази тема. Сега сме изправени пред едно сериозно предизвикателство. Мерседес е тук, не иска да вземе думата. Посланника на Словакия е тук е, посланник Яворчик. И тъй като той не може по-късно да говори, предлагам да прекъснем е, процедурата. Виждам, че тук има представители на Европейския парламент, както и на националните. Не, официално срещата с националните парламенти ще открия по-късно, няма да ви губя времето, господин посланник. Е, заповядайте. Е, така или иначе по интернет е, може да се следи заседанието ни. Ще бъдат чути вашите думи. Колеги, моля ви да вземете местата си. Господин посланник, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дължа ви Извинение за това, че поразстроих дневния ви ред, е, но знаете, наближава край на нашия председателски мандат и е, програмата става все по-напрегната. Е, наистина в 10 часа ми предстои отново тристранна среща благодаря ви за отправената покана. Е, много своевременна мисля да се изкажа пред вас от името на Словашкото председателство на съвместно заседание на членовете на Комисията по конституционните въпроси на Европейския парламент и на националните парламенти, посветена на заздравяване на сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент. Позволете ми също така да кажа, че нашето председателство високо цени взаимоотношенията си с Европейския парламент и с вашата комисия. И можем да заявим, че това сътрудничество вече се оказва ползотворно. Е, вече няколко срещи се състояха между господин Корчук, е, нашият е, министр с специални пълномощия и вашата комисия през септември. Господин Шофлин посети Братислава начало на парламентарна делегация в началото на месец ноември. Позволете ми сега няколко общи встъпителни думи от името на нашата председателство. Първо, не сме приключили все още мандата си, остава ни още известна работа през няколкото седмици до, до края на годината. Работим упорито през тези дни, за да постигнем своите амбициозни цели, заложени в самото начало. Бих казал, че нашето председателство премина под знака на Братиславката среща на най-високо равнище, състояла се през месец септември, чието главно послание бе опит да се отговори на въпроса как Съюзът би могъл да продължи е, да, да се усъвършенства след британския референдум. И вниманието се насочва върху конкретните резултати, върху, върху продукта, върху тези неща, които наистина са от значение за нашите съграждани. И наистина нашето председателство бе обословено до голяма степен от това съображение, от позитивните усилия е, за напредък. По-конкретно, обърнахме внимание на изпълнението на регламента за Европейската гранична и брегова охрана, е, прият началото на нашия мандат от съвета и парламента. И аз мисля, че до края на годината ще можем да заявим, че регламентът вече действа на, на терен. Е, освен това, работихме опорито по ратификацията на Парижкото споразумение. Европейския съюз до голяма степен допринесе за успеха на Маракешката конференция, състояла се наскоро. Трудни бяха по-нататък преговорите по повод на спогодбата за свободна търговия с Канада. Взе се решение за, за подписване, за, за временно привеждане в изпълнение на, на договореността. Сега тя е в парламента. Е, постигнахме споразумение по акта за геоблокирането. Е, така, това, това са малки парченца от мозайката. Когато разговаряте с госпожа Георгиева също, е, ще се уверите, че работата по бюджета за до година бе успешна в това число и по предстоящия междинен преглед на многогодишната финансова рамка. Да, що се отнася до, до е, вашето направление, до ресора на вашата комисия, можем да се похвалим с някои конкретни важни резултати. Първо придвижихме разговора е, в съвета по реформата на европейското избирателно право. По-късно ще се спра на този въпрос малко по-подробно. Постигнахме споразумение между парламента и комисията относно правата на Европейския парламент да провежда анкети и сме на последните етапи от постигането от работата по междуинституционално споразумение по регистъра за прозрачност. Както казах, сега бих искал да се върна малко по-подробно на тези въпроси. Първо, избирателното право. Съветът споделя целта, категорично формулирана от Европейския парламент, за стимулиране участието, активността на европейските гласоподаватели на изборите за Европейски парламент. Едно сериозно предизвикателство, осъзнаваме това. По-конкретно, Опитахме се да установим позициите на отделните държави членки е, в съвета по отделните елементи от позицията на парламента. Откровено казано, по много от е, елементите от предложението на Европейския парламент трудно ще постигнем единодушие между държавите членки, обаче от друга страна се опитахме да набележим поне няколко момента, по които бихме могли да да се предвижим напред и да усъвършенстваме по този начин организацията на изборите за Европейски парламент. Ролята на председателството, разбира се, се състои най-вече в способстване, в облегчаване на, на разговора в съвета и, и намирането на консенсус поне по някои от елементите на предложението на равнището на работни групи се състояха много интензивни разговори. Утре предстои дискусия е, на равнището на постоянните представители на държавите членки и се надявам след това да мога отново е, да се явя пред вас и да е, ви осведомя за възможностите за бъдещо споразумение между двете институции нямаме много време, даваме си сметка за това е, е, и се ангажираме да, да работим максимално е, интензивно, за да постигнем резултат в началото на следващата година. Позволете ми също да кажа, че да, разбира се, целта е да се повиши избирателната активност на, парламент, на европейските парламентарни избори, но първо така накрая ще става въпрос за състоянието на, на държавите членки, за политическия процес във всяка една от тях. И е необходимо да се направи така, че европейският политически процес да се превърне в част от политическия процес във всяка една от държавите членки. Това може да бъде постигнато по линия на някои законодателни промени, но опасявам се няма е, някаква вълшебна пръчица от такъв законодателен характер, която да замести, да, да, да, да компенсира липсата на политическа активност във всяка една от държавите членки. По провежданите от Европейския парламент анкети и съответно споразумението за това с комисията, приемаме, че Европейският парламент следва да преработи своето предложение, за да могат отново да, да започнат разговорите. Формулирането, съставането на документа е, е изцяло отговорност на Европейския парламент. Приемаме също така да продължи неофициалната размяна на мнение между правните служби на трите институции, парламента, съвета и комисията, с цел да бъдат доизяснени всички юридически и институционални въпроси. И разбира се, даваме си сметка, че следва да постигнем общо, общо разбиране. Възнамеряваме да съдействаме за, за тясното взаимодействие между правните служби, за да постигнем яснота за напред. Сега В тази връзка всъщност бих отправил призив към вас да, да направите всичко необходимо, за да се стигне до, до този първи контакт между правните служби. По-нататък, що се отнася до институционалното развитие на Европейския съюз, тук визирам докладите на господин Брок и на госпожа Гресо за подобряване функционирането на Европейския съюз чрез изменение на договора, както и доклада на господин Ферховщата за усъвършенстване на сегашното институционално устройство на Съюза. На този етап мога да потвърдя, че председателството очаква с интерес докладите и след като те бъдат е, приети от вашата комисия и на е, пленарно заседание на парламента, е, очаквам да, да можем вече да разговаряме конкретно през първото полугодие на следващата година. С това бих желал да приключа, госпожо председател. Благодаря ви за отправената покана. Надявам се, че ви дадох по-широка и доколкото е по силите ми конкретна представа за работата на нашето председателство по направлението, което занимава вашата комисия. Благодаря ви, господин посланник. Е, е, Като представител на словашкото председателство, посланник Яворчик трябваше да говори преди официалното откриване поради неотложен ангажимент. Това беше единствения начин да чуем и неговата позиция. Благодаря ви, господин посланник. И се надявам всичко, което казахте е много важно. Благодаря ви. Зная, че по много въпроси нямаме окончателно решение. Не бяха довършени редица досиета по време на вашето председателство, но по изборното право, по правото на анкети и проучвания, наистина постигнахте много и за това ви благодаря за напредъка по тези особено трудни досиета. Благодаря. Скъпи колеги, разбирам, че можем официално вече да открием нашата среща. Преди всичко бих е, искала да кажа довиждане на е, посланник Яворчик е, и да приветствам заместник-председателя на Европейската комисия, госпожа Кристалина Георгиева. Много ви благодаря, че се отзовахте на поканата. Искам да ви информирам, че за съжаление, Днес в Словашкият национален съвет, в Словашкия парламент има много важно гласуване за бюджета и за това председателя на Комисията по конституционните и правни въпроси, господин Роберт Мадей, който трябваше да председателства, не можа да дойде. Колегите от португалският е, парламент са в подобно положение. Днес те гласуват бюджета за 2017 година и ни помолиха е, да предадем техните извинения, че не могат да бъдат днес тук. Само няколко думи да ви припомня защо провеждаме е, днешното заседание. Използваме всички възможни платформи в Европейския парламент – за да поддържаме политически диалог с националните парламенти, Парламентарната комисия по конституционните въпроси организира традиционна годишна среща в рамките на сътрудничеството с националните парламенти. Темите, които обсъждаме, са важни за нашата политическа програма. Ние вярваме, че чрез мрежата от парламентаристи на национално и европейско равнище ние можем да стигнем по-близо до гражданите, да оформим европейската политика и да обърнем внимание на въздействието на тази политика на национално равнище. Надявам се, че днешната ни среща ще даде от своя страна принос към по-нататъчното развитие на сътрудничеството между народните представители на европейско и национално равнище. Искам да кажа, че най-вероятно през първата половина на следващата година отново да се обърнем към вас, защото колегата Аранхел работи по доклада за изпълнение, посветен на прилагането на разпоредбите на договора относно ролята на националните парламенти. Надяваме се, че или е, колегата ни е, ще направи посещения във вашите страни, или може би по-целесообразно би било да ви поканим на е, интерпарламентарна среща през първата половина на следващата година. Ще уточним с вас най-подходящия начин е, да се включите и да дадете своя принос в обсъждането. Днешната среща, както знаете, е структурирана тематично. Сутринта ще обсъждаме два доклада, които и посланник Яворчик спомена. Те са се вписват добре в рамките на сътрудничеството ни. Едното е предложението за регламент за правото на анкети и проучвания на Европейския парламент. И второто предложение е за преразглеждане на европейското изборно право, което датира още от 1976 година. Намерението ни с тези две предложения е да да засилим парламентарния контрол, е, нашата активност, нашата съпричастност към въпроси, е, които имат транснационален характер, както анкетите и проучванията, така и изборите. имат първостепенно значение, особено в контекста на това, което днес наричаме дефицит на демокрация. Искаме по-приобщаваща, по-активна демократична Европа. След обед ще говорим за по-нататъчното развитие на Европейския съюз, главно от конституционна или институционална гледна точка – въпроси, които могат да бъдат решени в действащата рамка. Докладът на Мерседес Бресо и Елмар Брок е посветен именно на тази тема. Как може Европейския съюз да върви напред в рамките на действащите договори, като втората част от обсъжданията ще бъде посветена на доклада на Ги Ферховщад отвъд действащите договори и необходимите конституционни промени, за да може Европейския съюз да изпълни своята мисия от е, гледна точка на гражданите с съответните промени в договора. Тези доклади са част от е, процеса, в който парламента оформя е, своите възгледи за бъдещето на Европа в контекста на действията на съвета, Братиславската пътна карта, която беше спомената от постоянния представител на Словакия, както и отбелязването на годишнината от Римския договор през март до година – Мисля, че в Европейския парламент с нетърпение очакваме Бялата книга на Европейската комисия, която ще очертае пътищата за усъвършенстване на дейността на Европейския съюз и начина по който можем да допринесем за тези разисквания. И няколко думи по организацията бих искала да добавя. Имате пред себе си формуляри за всяка тема, която ще обсъждаме. Искам да ви уведомя, че след като бъде представена всяка тема, всеки, който желая да се изкаже, моля да попълни формуляра. Има служители в залата, които ще ги е, съберат, е, за да имаме представа какъв е, може да е лимита за изказванията, за да се вместим във времето. Знаете, че по този начин действаме и на срещите на Козак – толкова а, от мен като уводно слово, но сега а, трябва да се обърна към вас, госпожо Георгиева. Макар и а, посланник Яворчик да тръгне, искам да кажа, че вие сте сърдечно поканени на а, обяда, който е организиран в сградата Алтиеро Спинели на партерния етаж. Сега искам да дам думата на заместник-председателя на Европейската комисия, госпожа Кристалина Георгиева. Заповядайте. Uh, uh, uh, благодаря ви, госпожо председател. Госпожо Хюбнер, благодаря ви за възможността, която ми се отдава днес да разговарям с вас. Аз съм тук от името на първия заместник на председателя е, на, на комисията, господин Тимерманс. Той с удоволствие би се срещнал с вас, разбира се но днес той е домакин на годишния диалог на религиозните лидери и ме помоли да представлявам комисията на вашата не по-малко важна дискусия. Уважаеми госпожи и господа депутати, едва ли ще кажа нещо ново, ако е, в самото начало е, заявя е, някои <laughs> всеизвестни факти. Светът се променя бързо. Много от промените са положителни. Аз съм убедена в това. Светът става по-богат. Сега се намираме на невероятните 80 трилиона долара брутен вътрешен продукт, световен брутен вътрешен продукт годишно. Днешният свят е, е свят, е, в който мнозина е, благодетстват в резултат от развитието на, економич... на, на, на, на економиката. Не по-малко от 1 милиард души през последното десетилетие са се отървали от лапите на крайната бедност. Това е свят, в който е, технологията, техническия прогрес променя ежедневно буквално ежедневно начина по който живеем и работим. И аз е, е, съм благодарна на внучка си, че благодарение на нея осъзнавам огромното огромната промяна, огромната еволюция само за живота на едно поколение. Когато аз бях на нейна възраст, на, на 5 години, нямаше компютър, нямаше телевизор, казва ми това на, на внучка ми и тя с изумени очи ме поглежда и отвръща. А значи само iPad си имала. Това е достатъчно показателно. Да се гледаме по-сериозно и в това как днес се придобиват знания, как се полагат медицински грижи, как е напреднала медицината, образованието и така нататък. Но не всичко е положително, не всичко е за добро. Да, по-свързани сме, и добрите неща лесно преминават от страна на страна, от континент на континент, но и злото, пътува не по-малко лесно и то благодарение на същите технически постижения, които така обичах внучка ми. Ставаме свидетели на огромното въздействие на е, масовото предвижване на хора, което за съжаление ще расте. И отново, ако най-простичко формулираме нещата, днешният свят е далеч по-крехък, далеч по-уязвим на сътресения – сътресения породени от конфликти, от въоръжени конфликти и войни съседство с нас. Ние всъщност, повече от която и да била от друга част от света, сме изложени на тези опасности. След това на опасността от е, последиците от изменението на климата, последици не за години напред, а днес. И разбира се, не бива да забравяме това, че едно финансово сътресение може да обиколи света за часове. Да не забравяме, че когато е, борците в Шанхай се сринаха, на следващия ден ги е, почувствахме резултатите тук в Европа. За нас през последните 7 години е, този период може да се характеризира с поредица от кризи. Финансовата, економическата на еврозоната, зоната, е, е, кризата в Гърция, бежанската криза. Сега е, изпитваме политически сътресения, е, като най- най-сериозното политическо сътресение са резултатите от референдума в Великобритания. И, и това отново ни навежда на един прост факт. Хората изпитват тревога, хората са обезпокоени тук, в САЩ, навсякъде по света. И това безпокойство, този страх се оказва плодородна почва за избояването на политически настроения, на политически тенденции, като популизма, той е пред очите ни и надига глава навсякъде. От което следва, че за мнозина от нас в Европа усещането е, че златният век е вече зад гърба ни и ни предстои епоха на несигурност. И за съжаление, поради това твърде често забравяме колко добър е Европейският съюз, колко добро нещо е Европейският съюз. Забравяме, че все още сме 500 милиона души, е, да видим е, какво ще стане от в островите. И все още сме е, най-голямото териториално пространство, осигуряващо свобода на движение, че сме все още най-голямата економика, економическа сила в света, че сме все още високо конкурентно способни. Лесно е, опасявам се, да се забравят всички тези неща в състоянието на криза. Но трябва да си поставим въпрос. Какъв избор ще направим? Очевидно, когато светът се променя, Европа също ще трябва да се промени. Европейският съюз ще трябва да се промени. И каква ще бъде посоката на промяна? Какъв път ще изберем за себе си и за своите деца? И аз определено се надявам, че ще превърнем този век на несигурност в Европа в век на коража. Кораж да се изправим с лице пред проблемите на дневен ред и да вземем такива решения, че Европейският съюз да укрепне. Ще ви представя своята гледна точка и, и накратко ще коментирам Бялата книга. Кои са според мен най-дълбоките промени, които следва да изберем? Първата и най-значима е Европейският съюз да стане по-пъргав, е, образно казано, да реагира по-бързо пред лицето на все по-неочаквани и все по-дълбоки сътресения. Това означава да вземаме решение по-бързо, да променяме посоката, когато е необходимо и да мобилизираме необходимите ресурси за извършването на промяната. Знаете, аз съм комисар по бюджета и е, на вниманието на националните парламенти имам едно особено важно е, послание. Европейският парламент направи най-голяма услуга на Европейския съюз, когато договаряхме многогодишната финансова рамка, тъй като Европейският парламент настоя за гъвкавост на бюджета, благодарение на която се осигури необходимото пространство за маневриране, за коригиране на бюджета при нужда. Благодарение на това успяхме да утроим средствата за миграционната вълна, на 16 милиарда сме. Поначало е, заложеното в бюджета беше под 5 милиарда, а сега сме на 16. И благодарение на това, в решаващия момент е, направихме необходимото в интерес на своите съграждани. Съсоточихме вниманието си върху два приоритета, не, не повече. Заетост и растеж, от една страна, и на второ място миграция и сигурност. И насочихме всички бюджетни средства на там. Говорейки за способността да се действа бързо, си давам сметка, че сегашното състояние не удовлетворява. И що се отнася до бюджета, определено се надявам следващата многогодишна финансова рамка да бъде още по- способна да играе ролята на буфер – при непредвидени сътресения, да дава възможност за прехвърляне на средства. Днес тук ще посрещнете един много добър мой приятел, човек от когото се възхищавам, господин Марио Монти, който ръководи групата на високо равнище за собствените приходоисточници на Съюза. И той ще ви каже, че трябва да модернизираме бюджета и от към приходната страна. Нали? И не само в разходната му част. Говорейки за втората предпоставка за успех на Съюза, очевидно трябва да направим така, че е, нашето мото, е, е, големи за голямото и малки за малкото, да се превърне в реалност. Което означава, че избора на онова, което се върши на европейско равнище, следва да се основава на внимателно вслушване в нашите съграждани, в, в, в вас, от това означава много внимателно и прецизно да приоритизираме действията на, на различното равнище, на националното и на, и на европейското. И то чрез един процес, който е далеч по-оптимален от днешния. На трето място ще трябва да се преизмислим и аз съм сигурна, че днес след обед ще посветите вниманието си тъкмо на този въпрос, когато разглеждате внесените доклади. Приносът на комисията към този размисъл, в резултат от който съюзът да се да стане нов, ще се появи през месец март, истина под формата на бяла книга, посветена на бъдещето на Европейския съюз и бъдещето на Европейския економически и паричен съюз. Те двете неща, разбира се, са едно и също, е, но все пак има специфика, е, що се отнася до економическия съюз. През последната година ние съсредоточаваме особено вниманието си върху усилието да докажем, че сме в състояние да вземаме бързо решения и да ги изпълняваме също толкова бързо в съответствие с очакванията на хората. Така, например, за по-малко от 6 месеца създадохме новата агенция за гранична и брегова охрана. Сега тя действа. От 7 години работя в системата на Европейския съюз. За първ път виждам нещо да стане толкова бързо. Как? Благодарение на това, че парламентът, съветът и комисията мобилизираха усилията си, защото в края на краищата, ако не защитаваме външните си граници, е, проблемите, и, е, е, в резултат от които възникнаха лека по лека на места вътрешни граници, няма да бъдат преодолени. Въпросът е как да, да вземаме и изпълняваме решения също така бързо и, и в други направления. Как този положителен опит в случая да, да от, от изключителен, от изключение да се превърне в правило. Предполагам, че ще посветите част от разговора си също и на това как нашите, гласът на нашите съграждани да се чува по-силно. За съжаление, през последните години станахме свидетели на размахване на пръст в една или в друга посока. Държавите членки обвиняват Брюксел. Понякога трябва да признаем и Брюксел неоснователно посочва с пръст някои държави членки. Разбира се, е, е, е, тази размяна на взаимни обвинения това боричка не трябва да спре. Тъй като предвид бурното море, което трябва да преплаваме, намирайки се на една лодка, в един кораб, не можем да твърдим, че единия край потъва, докато другия край е наред. Е, като бю... комисар по бюджета ще приключа с това, което започнах. Е, нужен ни е бюджет, разбира се и вчера, и днес, и утре. Но по-важно от бюджета е единството помежду ни. Единството на държавите членки, на институциите, на европейските народи. Така че наистина да уталожим безпокойството, което, е, от което страдат толкова много днес в Европа. Благодаря. Благодаря. Обикновено не ръкопляскаме, госпожо комисар, но е, можахте да разберете по ръкоплясканията колко сме ви благодарни за посланието. Изключително важен е бюджета, но не по-малко важна е бялата книга. За да видим как можем да превърнем Братиславската пътна карта в а, конкретни действия в бъдеще. Благодаря ви много. Чувствайте се свободна, останете да слушате дискусиите а, или ако имате друг ангажимент, ще ви разбера. Преминавам към а, следващата точка. На Рамон Хауреги ще дам а, думата, но моля ви, докато той говори, по правото на парламента да провежда анкети и проучвания, моля запишете се за изказване, ако желаете, за да преценим как да разпределим работ... работата си и какви да са лимитите за изказванията. За нашия парламент тази тема е изключително важна и в същото време е една от най-трудните, защото процедурата за упражняване на това право е много тромава, много тежка. Понякога има и съществени различия в становищата на институциите, особено е, голяма разнобоя между съвета и парламента и това допълнително усложнява ситуацията, създадена от договорите. Надявам се, че Рамон ще даде едно конструктивно предложение. През последните две години практически нямахме никакъв напредък, именно поради тези различия. И сега словашкото председателство полага много големи усилия, високо ги ценим. И също времено ни е ясно, че те първа ни предстои още много дълъг път. Има определени процеси, закономерности в Европа, ако не се действа наднационално, тези проблеми няма да бъдат решени. Имаме е, въпроси, като, е, например, е, данъчните решения, някои други теми, по които парламента остро чувства нуждата от законодателство, с което да се регламентира създаването на анкетни комисии и се надявам, че вие вървите в същата посока на национално равнище. За това сме предложили тази точка да бъде включена в дневния ни ред. Бих искала да спра до тук и да дам думата на Рамон Хауреги, който е нашия докладчик по това трудно досие. Рамон, заповядай. Е, Благодаря, госпожо. И добър ден, госпожо комисар. Добре дошла, добре дошли на всички представители на националните парламенти. Дебатът, който ни събира тук, в тази зала – проистича от едно право, което има Европейския парламент е, да регламентира анкетните комисии. Както знаете, анкетните комисии са едно парламентарно право, е, тъй като това отговаря на задачата за парламентарен контрол. Парламентът има редица права, за да може да провежда анкета, когато има нарушение на правата или когато нещо не работи добре, когато законът не се прилага правилно от а, а, публичните органи. Договорът от Лисабон даден на Европейският парламент и това е една от темите, по които парламента има законодателна инициатива, освен изборния закон, това е една от темите, по които парламентът има право на инициатива. Иначе за останалото очакваме това, което ще предложи комисията. И когато започнахме регламентирането на това право за създаване на анкетни комисии, ние се справихме пред един политически проблем, сериозен, тъй като съветът, който събира 28-те страни, не е съгласен с това право, което парламента иска да има, да създава анкетните комисии. И властта, която може да има тези анкетни комисии. И до голяма степен, защото е, има някои моменти на търкания между Европейския парламент и националните парламенти и с комисията. Ние, разбира се, провеждаме положителен диалог. Съветът ограничава или поставя под въпрос законодателните възможности на е, с които парламентът иска да разполага, за да може да провежда анкети. Ще ви кажа къде са проблемите, защото имаме, искаме да чуем вашето становище тъй като ние сме дошли тук, за да ви слушаме, защото съветът, когато преговаря с парламента, ни казва, държавите не искат вие да разполагате с тези правомощия за провеждане на анкети. Говорим за европейските институции. Но е възможно нарушение на европейското право да се извърши в една или няколко държави членки. Това може да се случи. Може да се случи държавите да не функционират по подходящ начин. И за това анкетната комисия на парламента отива в държавата членка и е, на, иска да бъдат приложени някои действия. И когато това се регламентира, Например, ние говорим за правото, което за нещата, които се изискват от правителствата, те да предоставят информация на анкетната комисия на Европейския парламент по дадена тема, която е била предмет на създаване на анкетна комисия. Член 12 от нашия регламент казва, че в е, случаите, когато има нарушение на европейското право или лошо управление, и когато това поставя под въпрос е, е, нечия отговорност, анкетната комисия на парламента може да поиска от конкретния национален парламент да сътрудничи в е, тази анкета с Европейския парламент. И за тази цел Европейския парламент може да сключва между парламентарни е, споразумения с националните парламенти. И тук възниква първият въпрос. Е ли разумно според вас националните парламенти да сътрудничат с Европейския парламент, когато анкетата, когато разследването започне поради е, лошото функциониране или лошото приложение от дадената държава членка на европейското право. Член 13 регламентира правото на Европейския парламент да анкетира на място, на терена. И въпросът е как Комисията на Европейския парламент може да присъства в е, тази страна, за да проведе разследване на място, за да види дали тази дейност налага някаква инспекция или пък считате, че е добре Европейският парламент считате ли, че е добре Европейският парламент да се яви на място. Член 14 се говори за предоставянето на документи, което е ключов момент за всички парламенти. Става дума за комисията. Комисията да поиска от въпросната държава членка или държави членки защото много често е, няколко държави членки едновременно са предмет на разследване и тогава приложението на европейската нормативна уредба, за да може тези документи да бъдат е, предоставени. Тук пак се появява конфликт с е, националното право е, за предоставянето на тази информация или документи, особено ако е, става дума за поверителни, считани за поверителни от държавите членки документи. Мога да продължа, като говоря и за а, е, свидетелите. Анкетната комисия, според норматив... регламента на парламента, тази комисия може да поиска от всяко лице, европейско лице, да се яви пред анкетната комисия за да свидетелства. Това е член 15, който задължава всяко поканено лице да се яви пред Европейския парламент. И анкетната комисия предава искането до национални, компетентния национален орган в, на държавата членка, в която живее лицето и съобразно принципа на лоялното сътрудничество и съобразно съответните законови постановки, националните власти искат от лицето да се яви пред анкетната комисия. Ние спазваме правото, според което орган на държавата членка е този, който приканва лицето, което трябва да бъде разпитано от анкетната комисия. И в същия смисъл анкетната комисия може да поиска от служители, от правителството на държавата членка, висши служители, представители и други, които могат да бъдат призвани да свидетелстват пред анкетната комисия. И в този смисъл им възниква един сходен проблем, защото тази призовка трябва да бъде направена чрез правителство на държавата членка. И е, това е, на практика анкетната комисия е, има възможност да окаже натиск върху лицата или служителите, които са призвани да свидетелстват. Защото ако ние не може да разполагаме с някаква възможност да налагаме санкции, санкции призваните лица може да не държат сметка за призовките и както анкетната комисия на националните парламенти има възможността да санкционира едно лице, което не сътрудничи или което не се отзове на поканата, считаме, че и Европейския парламент трябва да се позове на националното законодателство и националните парламенти и да поиска те да прилагат собствения си режим на санкции спрямо лицата, които не сътрудничат с комисията, анкетната комисия. Защото иначе сами разбирате, че никой няма да се отзове на нашите искания. И тук трябва да има една рамка на сътрудничество с държавите членки, за да може системата, с която разполага всяка държава членка за изготвяне на санкции, които да наказват този вид поведение, да бъдат прияти от Европейския парламент. Ние не създаваме европейска система за санкции, а пък и нямаме и право на това. Ние знаем, че това са национални компетенции, но ако поискаме в рамките на сътрудничеството една анкетна комисия на Европейския парламент да може да се обърне към една или няколко държави членки и поиска от тях да прилагат системите, които те сами са изготвили за анкетни комисии в собствените им страни. Трябва, трябва това да се прилага, когато Европейският парламент поиз... очаква и поиска сътрудничество. Това беше. Всъщност това, което ние искаме, госпожо, е, е да чуем вашето становище по въпроса, защото много често се казва, че съветът, който представлява 28-те държави членки, не толкова и комисията. По-скоро съвета има сериозни е, така, възражения Европейският парламент да изготвя подобна нормативна уредба и ние не можем да бъдем съгласни не може да го приемем без съгласието на съвета. Все пак, защото договорът от Лисавон изисква то това правило да бъде предмет на предварително споразумение с съвета и комисията. А съветът казва, държавите членки не са готови да приемат да приемат тази, тези правомощия, които си давате като парламент в областта на анкетите и които правомощия е, има една такава анкетна комисия за войната по Панама Пейпърс, а другите, което касае излъчванията на въглероден двуокис и имаше е, някои ненормални е, поведение на държави членки, когато ставаше дума да се контролира е, въглеродния двуокис. Това е дебатът, който искаме да проведем тук. Искаме да чуем вашето становище по този въпрос. Това бяха обясненията, които искам да ви дам. Благодаря. Благодаря. Тъй като вече тръгна е, госпожа комисаря. Тук е директора, който отговаря за междуинституционалните отношения, включително отношенията с националните парламенти. Той също може да се включи в дискусията. Получих само четири заявки за изказвания. Не знам, не е популярна тази тема или не ви интересуват в парламента тук. Никога не ми се е случвало да имаме тема, по която да не се налага да определям максимално време за изказване, за да има време за всички. Господина Жобалис Андрониус. Заповядайте, господине. мадам Чия. Извинявайте, госпожо председател, аз поисках да се изкажа по следващата тема. Извинявам се. Uh, Тогава господин Кажимирz Waldowski. Е, Пани przewodnicząca, koleżanki i koledzy, е, e, ta sprawa pokazuje dobrze dylematy e, e, konstytucyjne i dylematy Този въпрос показва E, państwa członkowskie. Otóż e, e, ja chciałbym powtórzyć to, o czym mówiłem w kilku debatach na temat. Бих искал да повторя, е, бих искал да повторя онова, което беше изведено като основен извод е, от колегите, именно разследващите правомощия на Европейския парламент. По принцип, трябва да се проявява зачитане към правомощията на всяка институция, така както те са обособени. Също както на национално равнище, на национално равнище се определят съвсем ясно правомощията на всяка отделна институция – Естествено, нищо не е съвършено. Може да има припокриване в обхвата на правомощията, но така или иначе разграничението има първостепенна важност. Иначе парламентът започва да действа като квази наказателна институция. Ето защо не е Чудно, че има скептицизъм спрямо предложенията, защото те предполагат контрол от страна на Европейския парламент върху министри, висши официални представители на държавите членки. Ето защо бих предложил сдържаност. Бих предложил да се самоограничим. Европейският парламент иначе не би могъл да постигне напредък. Въпреки това е интересно да се чуят становищата на националните парламенти. Благодаря, господин Антич. <coughs> Благодаря. Искам да ви кажа, че споделям целта на доклада и смятам, че националните парламенти трябва да сътрудничат в рамките на анкетните права на, парлам... на Европейския парламент, за да може да се познават по-добре дейности на Европейския съюз и държавите членки. И това трябва да води до по-добро действие в, на управлението на европейските политики. Това трябва да осигури повече прозрачност и така ще може да се вижда ясно какви са необходимите промени и да се вижда ясно, че като че нещата се изпълняват правилно. Мисля, че имаме повече нужда от Европа, за да може да се, трябва да се направят и повече усилия за всичко това да се осъществи. И ние трябва да се съоръжим с необходимите инструменти, за да може да постигнем тези цели. Разбира се, е необходимо да е, се спазват правомощията, общите компетенции и тези на различните парламенти. Така че е нормално да може да има някои търкания в определени моменти, но смятам, че тези е, недоразумения трябва да се изчистват, като работим заедно с държавите членки и чрез такива заседания, където всеки може да се изкаже, да представи своите идеи, да участва. Следователно аз подкрепям идеята да се работи в този смисъл, защото, както го казах, това е начин да се работи за общото благо. Благодаря, не виждам други желащи да се изкажат от националните парламенти, от Европейския парламент също. И ще помоля директор Индикофот и да вземе думата. Това е една процедура, при която парламентът има нужда от е, съгласието и на съвета, и на комисията. Комисията е важен партньор в този процес. Благодаря. Не мога да пропусна тази възможност, госпожо председател. Тук имаме представители на Европейския парламент и на националните парламенти. Бих искал някак да подпомогна процеса. Преди всичко искам да кажа, че сега имаме възможност да постигнем напредък. Предложения регламент – може да прокара редица анкети и проучвания от досегашния опит виждаме и слабостите. Липсва хармонизираност, не винаги по еднакъв начин се ползват документите, може би се налага модернизиране на практиката. Затова тук имаме реална възможност да модернизираме е, нормативната уредба. Когато обаче се пристъпва към модернизация, задължително е да се проведе диалог. Ето това е което правим днес и би било полезно, ако имате е, мнения и бележки, дори в последствие бихме се радвали да ги получим защото европейските и националните органи могат да работят съвместно. В тази област възникна и още един елемент, който обсъждахме с словашкото председателство, а именно да извлечем полки. Имаме две много важни анкетни комисии, които в момента работят – Едната скоро ще представи доклада си през 2017, пък по панамските документи ще имаме доклада. За това можем да направим една оценка и да извлечем полки. От наша страна е ясно, че Приветстваме преразглеждането на нормативната уредба на основата на тези елементи. Няколко думи искам да кажа и за сътрудничество с националните парламенти, което започнахме, особено след изявлението за състоянието на Съюза посланието стигна до всички национални парламенти и в тази връзка искам да отбележа нещо много важно. Близо 500 посещения от национални парламенти бяха организирани от началото на мандата. Казвам а, това, защото те попадат именно в моя ресор и защото парламентът а, придава много голямо значение на взаимодействието с националните парламенти. Благодаря. Благодаря. Преди отново да дам думата на докладчика, бих искала още нещо да добавя. Надявам се да го приемете положително. По тази тема не се предвижда някаква пряка, непосредствена роля на националните парламенти. Тук става дума за трите институции, е, съвета, комисията и парламента. Тук е, няма е, процедура, в която дават своето одобрение националните парламенти. В случая съгласието ще дойде от съвета, който ще гласува с квалифицирано мнозинство и ще го съгласуваме и с Европейската комисия. Но вие като национални парламенти можете да се обърнете към националните правителства, да попитате какво правят по е, тази тема, каква е позицията, е, която изразяват е, правителствата ви в съвета по темата, защото анкетните комисии работят по теми, които имат изключително е, жив е, отклик сред е, гражданите и институциите трябва да търсят начини за да се спрат и да изразят своите становища. Например, имахме комисията, временната комисия, която работи по данъчните заключения, които се дават от данъчните администрации. За панамските документи също вие дадохте примера. Парламентът определено играе своята роля по тези важни въпроси. А сега мисля, че е време да дам отново думата на Рамон. Е, Благодаря. Благодаря за вашите становища. Не бяха много, разбира се, но само три неща бих искал да подчертая тук. Най-напред искам да припомня, че Лисабонският договор даде на Европейския парламент, и то не е случайно, възможността да регламентира това право. Защото националният народния суверенитет, който ние представляваме, защото ние, ние сме избрани в един и същ ден в Европа. 500 милиона европейски граждани избират нашия парламент. Така че тази възможност, която парламента има да представлява европейските граждани, е свързана с правото на анкети и както всички парламенти по света. И не е случайно това, че европейски, да, Лисабонският договор дава на Европейския парламент правото да изготвя собствения си регламент. Това е едното. Второто, ние не създаваме ново европейско право, което да отслабва компетенциите на държавите членки. Ние не създаваме наказателно право. Изобщо не става дума за това, защото наказателното право е право на държавите членки. Ние не създаваме система, която да е, отслаби правилата на националните е, парламенти в областта на анкетите. ни, Просто, когато нашата анкета касае определена страна, парламентарната или наказателната система се прилага за лицата или слушителите или свидетелите, които а, ние призоваваме да свидетелстват. И преди няколко месеца едва в Европа избухна голям скандал. Скандалът с Люксликс, една държава или няколко държави, няколко държави членки, водят е, данъчна политика, която ние може да оценим като нелоялна спрямо техните съседи. Те сключват договори с предприятията, за да, които да се инсталират на тяхната територия. Това, да, това е вреди на другите страни. И смятате ли, че е разумно това, че Европейския парламент провежда анкети по тези въпроси? Ние създаваме една информационна комисия, която ние наричаме Люкс-Ликс. Направихме го с а, панамските документи, но представете си една европейска политика в областта на земеделието, която поради приложението в, различни, в различно приложение на различните държави членки води до злоупотреби. Има ли право Европейския парламент да анкетира в някои страни, където има злоупотреби? Имаме ли това право или не? И имаме го, разбира се, и няма съмнение по този въпрос. Единственият въпрос, който възниква е какви са правомощията, и тук съм съгласен, трябва да се разберем по това с комисията и с съвета. Например, що се отнася до това, че документите, които изискваме, са поверителни или не, и те трябва да бъдат защитени по подходящия начин. Или ако някой свидетел иска изявленията му да бъдат направени при закрити врата, трябва да признаем това право. Всичко това трябва да бъде регламентирано. Но не смятам, че може да поставим под въпрос това, че Европейския парламент може да има закон, който да регламентира европейското право да провежда анкети по извършени нарушения, нарушения на европейското право, каквито и да са те. Защото гражданите искат да знаят дали европейските е, парламентаристи реагират на този вид скандали, като този, за който споменах преди малко. Трябва да знаят дали Европейският парламент ще направи нещо, за да коригира едно нелоялно или неправилно поведение или което отслабва правилата на Европейския съюз. И това е което, за което сме се събрали тук и благодаря за вашето сътрудничество. Благодаря. Ако няма други желащи да взема думата по тази точка от дневния ред, бих искала да закрия разговора по тази точка и да пристъпим към втората част от днешната ни среща. Разговор посветен на изменението и допълнението на избирателното право на Европейския съюз. Аз ще кажа няколко встъпителни думи, тъй като съм една от докладчиците. Моят колега съдокладчик е от групата на социалистите, господин Олайнен от Германия. бих искала да ви напомня, че някои колеги вече поискаха думата да се изкажат по тази точка, но все пак трябва да, да кажа няколко встъпителни думи. А междувременно, тези, е, които е, желаят да се изкажат, моля да заявят желанието си. Както правото на, на анкетно проучване, така и е, европейското избирателно право е предмет на особена законодателна процедура – сред малкото, които могат да бъдат инициирани от Европейския парламент. Както знаете, Европейският парламент има твърде ограничени права на законодателна инициатива. И по член 223, първа линея от договора за функционирането на Европейския съюз, що се отнася до избирателното право, парламентът съставя проект, предложение, което вече е факт, гласува го, на пленарно заседание. Е, за да бъде прият проектът е, е необходимо обикновено мнозинство. Това вече също е факт. И оттам нататък проектът се внася в съвета и съветът е, преоформя този проект като свое предложение. Проект, което пък за да се приеме от парламента следва да се събере абсолютно мнозинство от всички членове депутати. Тук вече предизвикателството е по-сериозно, като прак за вземане на решение, след което нарича се ратификация, но, но, но, но може да да бъде наречено иначе, в зависимост от конкретната е, процедура по, по конституционното устройство на всяка от държавите членки. Във всеки случай, приемането на такъв акт е, изисква по-висока степен на сътрудничество между европейските институции, отколкото е обичайно. Европейската комисия в случая също има правото на становище. Парламентът по посочения 223 член от договора може да избере един от два подхода. По договора проектът може да бъде изготвен от нас по е, така наречената единна процедура, т.е. в случая да настояваме за еднообразна процедура на, на, на произвеждане на европейските избори, независимо от националното законодателство и традиции, това е едно, или пък да предвидим някои общи принципи, в които обаче се полагат специфичните разрешения на държавите членки. Тоест или да наложим задължителна пряка норма, или е, само принципи. В случай ние избрахме един по-лек подход, по-лекият от двата, търсейки положителен отзив от държавите членки. Опасяваме се обаче, че и този наш е, по-лек подход е, е, не намери прием добър от държавите членки. Подходът ни бе напълно прагматичен. Ние сведохме нещата до само най-необходимото. За да актуализираме действащата уредба, закон или, или акт за произвеждане на европейските избори от 1996 година. С оглед на това, че междувременно Съюзът се промени, е, светът се промени, е, предизвикателствата са други. Друга е вече и, и връзката, други са и отношенията, ако щете, между Съюза и неговите граждани. Ето защо нормативната уредба се нуждае от изменение. Госпожа комисарят е, тук току-що също посочи, че, че всичко се мени, целият свят се е променил. Съюзът не може да остане по-назад. Е, и, и, и факторите, които обославят отношенията между хората и институциите, в случая Европейския съюз и неговите граждани, е, са нови. Тъй, че е, е, нашето предложение оставя достатъчно свобода на преценка на държавите членки, що се отнася до организирането на изборите при спазването на някои общи принципи. И разбира се, целта е за изборите през 2019 година е, да бъде направено всичко възможно, за да се увеличи избирателната активност на гражданите. Е, така ние, ние по този начин отвръщаме, надявам се сериозно, на предизвикателството, свързано с липсата на, с, с така наречения дефицит на демокрация. Та, та, та, ние много, много сериозно гледаме на нещата, е, както и някой от вас, е, както каза посланник Яворчик, словашкото председателство гледа също много сериозно на предложението на Европейския парламент. Е, започнахме работа по акта още по време на латвийското председателство, латвийското, е, е, холандското председателство. Сега с е, словашкото председателство можем, можем да кажем, че, че е на лице е, определена ангажираност. Е, още през месец юли започна работата, бяха проведени много работни заседания. Както спомена по-рано тази сутрин господин посланникът, утре за първ път на, на високото равнище на постоянните представители ще бъде внесено това предложение. И можем да се надяваме, че по време на Малтийското председателство до година въпросът ще намери своя благополучен изход. Някои от вас знаят, в, в вашите страни се предвиждат в някои случаи доста тежки процедури на, на приемане или ратификация на акта. Така че не ни остава кой знае колко време, макар и следващите избори за Европейски парламент да са насрочени за 2019 година. Преди да дам думата на колегата Съдокладчи, който ще ви запознае с детайлите на, на регламента, бих искал да посоча още нещо. А именно, че предложението бе обсъдено с ръководителите на политически групи е, на, на европейските партии, на, на равнището на генерални секретари. Оказана ни е категорична политическа подкрепа е, за предвиденото в акта е, положение, че европейските политически партии следва да бъдат по-видими е, по време на изборите, с, с съответното графично оформление на, на, на самите бюлетини, така че избирателят да знае точно как гласът му за една политическа партия би се преобразувал в състав на политическа група в самия Европейски парламент. Така, сега, ако ми позволите, ако сте готов, господин Илайнен. А... Добър ден на всички. Мисля, че днес, ни, днесното заседание адекватния форум, за да говорим за Европейски избирателен закон. Европейския парламент и националните парламенти носят заедно отговорността, която е, че трябва да се убедат гражданите да участват на европейските избори, за да може тези избори да бъдат успех. Трябва да се направи така, че изборите да бъдат взети на сериозно и да не се виждат от гражданите като някакви второстепенни избори. И Европейския парламент, който има много голямо значение, Европейския парламент определя закони, които се прилагат за 500 милиона души, така че Европейския парламент трябва да направи така, че тези избори да се проведат при възможно най-добри условия. Съществуват е, немалко проблеми, госпожа Хубнер говори по този въпрос, каза, че ние работим на основата на един акт от 76-та е, година, т.е. този законодателен акт е на 40 години. Твърде малко неща от тогава са се променили. Даваме си сметка, че европейските избори са изправени пред редица предизвикателства и това го казвам за най-големите скептици, които ще се изкажат, може би след малко. Разбира се, процедурите не са достатъчни. Е, става дума за съдържанието, за европейската политика, но процедурата също е изключително важна. Ние проведохме един дълъг дебат, и направих едно предложение, което съдържа 16 точки. Знаем много добре, че не всичко ще бъде решено в рамките на нашето днешно заседание. Знаем, че не всичко ще може да бъде решено в парламента, трябва да има единодушие. 28 члена са членовете на съвета и когато става дума да се постигне е, единодушие е много трудно. <clears throat> Знаем, че няма да говорим за последен път за този избирателен закон и е, няма да бъде за последния път, когато говорим за значимостта и естеството на тези европейски избори. Може би някаква нова, нова конвенция ще позволи да се е, върви по-напред. Благодарни сме на словашкото председателство, че се занима с, този, с тази тема още от самото начало на председателството и съм много благодарен на словашкото председателство, че го направи, защото ако не може да вървим бързо напред, няма да бъдем готови за следващите избори през 2019. Да, днес може би да изглежда абстрактно да говорим за европейските избори, но следващата година или по до година ще говорим много повече за европейските избори. И не трябва да стигнем до заключението, че нищо не се е променило. Затова благодаря на председателството за ангажираността и стремежа да намери някакъв общ знаменател. Ние избрахме три категории, за да проучим възможностите за подобрение. Първо, това е прозрачността, на подготовката на европейските избори. Тук има големи различия между държавите членки. Във Великобритания кандидатите се определят, назначават от почти всичките е, партии една година преди изборите. От моята страна стана на 6 до 9 месеца преди изборите. Едва тогава кандидатите знаят, че са кандидати. В по-голямата част от страните изборните е, изборните секции са по-големи поне път от националните и трябва да се определят някакви стандарти, някакви минимални критерии за определене на списъците, кандидатите, за записването в националните списъци и така нататък. Трябва ние да работим, за да определим някакви минимални стандарти. Госпожа Хъбнер каза и с основание, като говореше за европейските избори, че ние нямаме европейски избори. Ние имаме 28 изборни процедури, 28 изборни закона, 28 кампании, 28 национални списъци и понякога много малко се говори за Европа по време на тези кампании. И една от нашите идеи беше да направим видим факта, че това са европейски избори. Тоест, когато е една партия, е член на някое политическо семейство в Европа, логото на тази на това семейство, политическо семейство да се появи на изборния бюлетин, а също така и в рекламните материали, съобщения по телевизията и в е, съобщенията е, за е, гражданите. В Европейския парламент по-голямата част от депутатите са членове на някаква политическа група, някои може би не са, но 95% от депутатите са членове на някаква политическа група и тази връзка трябва да бъде установена и показана. Това е един първи етап – няма да имаме европейски списъци, но това беше е, едно предложение. Е, имаше предложение да има европейски списъци, а не национални списъци. И сега преминавам към третата категория, с която ще приключа. Става дума тук за етичността, равенството между гласовете. Имахме две предложения първо, представителство на мъже и жени в парламента. т.е. принцип за недискриминация между мъже и жени. В известен брой държави членки съществуват процедури, които могат да се прилагат а, за европейските избори. Втората забележка е равенство между е, гласовете на европейските граждани. Ние представляваме 500 милиона души. Ние сме 751 депутата, не сме много, но сме в е, ситуация, при която в някои държави членки пропорционално един депутат се избира от малко лица, малко граждани, защото няма някакъв, е, някаква долна или горна граница, докато в други страни трябва да има много повече гласове, за да може един депутат да бъде избран. И бяхме на мнение, че трябва да всички да бъдат третирани по равноправен начин, като се определя на долна граница в 28-те е, държави членки. И ще спра до тук. Ще видите във вашите досиета всички други подробности. И сме много доволни, че Словешкото председателство ще може да предаде това досие от работната група на политическо равнище, за да се постигне резултата, пък вече във вие, в националните парламенти, ще се занимаете с приложението на този нов избирателен закон. Благодаря за вашата подкрепа. Благодаря. Седмина са се записали за изказване, което значи, че можем спокойно да дадем пет минути, ако желаете и повече на всеки го. Значи времевият регламент няма да бъде много ограничен. Господин Зачубалис има думата пръв. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо следва да се запитаме защо ни е нужно това изменение на европейското законодателно право? Има ли някакви недостатъци, някакви проблеми, свързани с избирателните процеси в отделните държави членки? Аз никога не съм се натъквал на такива проблеми, но твърде много и при това разумни аргументи се навеждат за разминаването между реалността и субективната представа за европейските политически институции. Следователно въпроса трябва да започне с един критичен поглед. Бих искал в тази връзка да ви напомня мотото на Европейския съюз, а именно единство в многообразието. И опитът да се навлече избирателна униформа на всички държави членки е в разрез с многообразието на демократичните традиции, процеси и култура на отделните държави членки. Освен това, аз смятам, че това еднообразие би довело до постепенното изтласкване от политическия живот на по-малките европейски политически партии, съответно от представителство в Европейския парламент. Би поставило под заплаха политическите партии и от по-малките държави членки. Наистина ли желаем да стигнем до господството на две-три политически семейства в Европа и да се откажем от многообразието на идеите, което е сърцевината на европейския политически процес? преодоляването на демократичния дефицит, на пропаста между европейските граждани и институциите е наистина необходимо, но не по начин, който още повече отслабва националните държави и не зачита разликите помежду им. Изкуствените разрешения просто биха мотивирали много недоволство, както на национално и особено на общо европейско равнище, поради което не можем да говорим за реформа на европейското законодателно право, без е, е, да приемем високото представителство на държавите членки и без да се вслушаме до край във волята на европейските граждани. Госпожо председател, през месец април е, Комисията по европейските въпроси на Полския Сейм, след като се допита до други комисии и до политическите групи в нашия парламент, а и до изпълнителната власт, прие становище по предлаганото изменение на европейското закон... е... избирателно право. И как, както знаете, становището е по-скоро отрицателно, отколкото, да кажем, предпазливо. Благодаря, господин Холик от Унгария. Благодаря, госпожо председател. Първо, е, Позволете ми една бележка от политически характер. Аз съм съгласен с господин Олайнен, когато той казва, че наистина твърде слаба е избирателната активност на изборите за Европейски парламент. Обаче, ние смятаме, че това се дължи по-скоро на остарялостта или по-скоро обратното. Това в по-малка степен се дължи от, на устарелостта на европейското избирателно право, отколкото на други причини. Не е виновен законът. Не за това не гласуват европейските граждани, а чисто и просто защото вече не хранят доверие в европейските институции. И ние смятаме, че модернизирането, усъвременяването на избирателното право не би преодоляло този проблем. Е, при все това обаче ние смятаме, че може да се работи по осъвременяването на, на уредбата, без обаче да се подминава един принципен проблем. А именно е, желанието на някой да се е, наложи задължителен режим на държавите членки. Ако нещата останат е, в рамките на, на, на доброто пожелание, на препоръките, ние бихме могли да подкрепим тази инициатива не бихме могли да, да допуснем а, хипотезата, че държавите членки не биха се вслушали в една такава препоръка. Напротив, това именно би гарантирало успеха на промяната. Що се отнася до конкретната уредба, такава действа в Унгария – ние можем да подкрепим онова, което се предлага. То вече е факт в нашето национално законодателство за правото на глас на, на граждани, пребиваващи в трети страни. Е, също така подкрепяме идеята да се оформят графично бюлетините, така че да, да, да станат по-видими европейските политически партии и групи, без обаче това да бъде задължително, а отново да остане само като препорък при тези оговорки бихме могли да подкрепим предложението. Благодаря. Благодаря. Госпожа Даян Джеймс от Европейския парламент има думата. Благодаря, госпожо председател, господин Лайнен. Благодаря ви за изказването. Може би ще се изненадате, че като депутат от Великобритания аз въобще бих искала да се намесам в този разговор, тъй като ако късметът е на наша страна, ние няма да имаме каквото и да било общо с изборите през 2019 година. И все пак, позволете ми да коментирам на втора страница, в шести раздел от вашия документ, който е разпространен, господин Олайнен, вие правите много интересно предложение. Е, бих искала да подчертая някои аспекти аспекти, които според мен са от значение не само за Великобритания, но и за други държави членки. Първото е, нещо, което вие предлагате, е общ срок от 8 седмици преди е, изборите е, за регистрация. Да вземем за пример Великобритания. В Великобритания списъците е, се е, утвърждават и потвърждават още през есента на предходната година, което е, оптимизира процеса и тази практика не, не, не е изключение. Така че позволете ми да подскажа, господин Оларин, че предвидения от вас срок може да се окаже и недостатъчен. И вероятно би трябвало да <clears throat> се върнем отново на, на това положение, предвид практиката не само в Великобритания, и в други държави членки за да се преодолеят евентуални проблеми за злоупотреба, подправка на избирателните списъци и прочие. Доколкото разбирам, посолствата нерядко регистрират гласоподаватели и дори разкриват избирателни секции. Практиката е дала добри резултати. Защо да се отказваме от нея? На второ място, правото на глас на, на, за Европейски парламент на всички граждани на Европейския съюз, пребиваващи извън Европейския съюз. Обаче, за да се уреди този проблем, трябва да се <clears throat> разгледа внимателно въпроса за двойното гражданство. Е, за обичайното местопребиваване. Е, ние наскоро повдигнахме въпроса по повод на произведения референдум в Великобритания. Правилото бе за 15 годишно отсъствие от Великобритания. Тоест всеки, който е пребивавал извън страната повече от 15 години няма право на глас. И според мен това е не лош не е лош подход. И би трябвало да, да помислите за някакъв такъв срок. Понеже в край на кращата гражданинът е направил своя избор. Той желая да пребивава другаде, да участва в економическия живот, да, да, да, да, да да, да устройва собствения си живот, защо този човек, чието интереси са съсредоточени другаде, да има каквото и да било влияние върху делата на Европейския съюз? И, и третият момент за хармонизирането на възрастовата граница на 16 годишна възраст за правото на глас. Е, по повод на, на референдума отново в Великобритания се разгоря такава дискусия. Знаете, е, е, правото на глас е и право, но и сериозно задължение. И сега, да се каже, че младите не разбират от политика, че, че не, не могат да схванат същината на въпросите, които им се задават, някакси опоручава предварително тяхното политическо участие. И още две неща, които според мен отсъстват от доклада. Аз знам, че е, е направено предложение, ако Великобритания напусне Съюза преди 2019 година, да бъдат създадени нови 73 места в Европейския парламент за наднационални политически представители. Дали господин Лайне не бихте коментирал това намерение? Всъщност, това е слух, който стигна до мен. Доклада го няма. Вие как гледате? на, на този въпрос и накрая за националните референдуми. Е, госпожа Хармс тук от Зелената партия преди няколко седмици заяви, че това би, че, че, че, че, е, би трябвало да бъдат забранени. Е, току-що преди няколко дена чухме някакви подобни изявления от господин Юнкер. И мен ми се струва, че ако говорим въобще за избирателно право, не можем да поднимем въпроса за референдумите. Благодаря. Госпожа Анна Мария Сура има думата. Сеньора президента, колегас, благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, аз съм депутат от Каталуния и моята партия представлява 20% иммигранти от общия брой на населението в Каталуния. Живеем добре в съгласие, в дух на взаимно разбирателство. Изправени сме пред предизвикателства и ние трябва да живеем в съгласие и взаимно уважение. Затова Призовавам всички за е, това да се признае правото на иммигрантите да гласуват. Трябва да имаме предвид и гражданството, а не само националността на избирателите. Всички ние сме част от Европа и е много важно да се подчертае този момент. Това е и начин да се противодейства на ксенофобските националистически аргументи и не бива да бъдат лишени от правото да пуснат своя глас в изборните урни гражданите на Европейския съюз, които живеят другаде. Трябва да се работи проактивно, за да се борим срещу расизма, ксенофобията, правото на глас трябва да бъде гарантирано в тази посока, за да се гарантира пълно демократично участие на всички граждани. Всички ние сме част от днешния Европейски съюз и искаме да участваме в него, за да градим по-добро бъдеще за всички. Филип Мау. Eh, Благодаря за Филип Мау. Je vais préciser que je suis... Благодаря, госпожо председател. Аз съм белгиец. Да не бъркате с е това, че говоря френски. Само няколко забележки е, за теста, който ми е предложен. Има една поредица разпоредби, които са свързани с добрата демократична практика и не е необходимо да ги припомним, разбира се но мисля, че не би трябвало да има препятствие спрямо всички тези предложения. Например, е, в този смисъл равенството в кампанията, прозрачността, всичко това е записано в текста, проблематиката с е, половете, всичко това трябва да... Всичко това са елементи, които не трябва да е, представляват някакъв проблем. Мисля, че е много важно. Искам да припомня, че разбира се, всички, които са избрани, които са част от Европейския парламент, представляват населението, но с правила, които все пак са общи. Имам предвид прага, който определя избор, избирането или не избирането. Всъщност това е един елемент, който е много важен и който изисква е, възможно най-широка консултация. Кога може човек да бъде избран, с какъв процент на гласове. Мисля, че това е важно. По отношение участието в е, изборите, моята страна все още е едно изключение. При нас е, е, гласуването е задължително, така че участието в изборите не представлява някакви сериозни проблеми за разлика от други държави членки. Но може би това е един начин да заинтересуваме европейските граждани към е, европейските проблеми. Бих добавил и няколко други неща. Говореше се за гласуването в чужбина. Мисля, че това е важен елемент, защото е доста трудно да си представим. Припомням, че има някои страни, където европейските избори протичат е, едновременно с други избори. Е, трудно може да си представим, че е, може да има различен електорат съобразно изборите. И смятам, че трябва да се опитаме чрез някакво правило да хармонизираме в известен смисъл нещата. Това е само, може би, една препоръка по отношение гласуването на 16 годишна възраст, но мисля, че по-голямата част от страните е, спрямо собствените си е, избори не желаят да приемат това, тази мярка и европейски избори, при които глас... възрастта на гласуване да е различна от национални... при националните избори, мисля, че това трудно може да се приеме. Проблемът с двойното гражданство също е, беше повдигнат и аз зна, позная, познавам някои граждани, при които а, двойното гражданство касае близки страни. А, ми казаха, че са гласували два пъти на европейските избори. И тогава трябва да се реши въпроса с този контрол. Ако се счита, че гласуването на нашите граждани в чужбина е възможно, но трябва да се реши е, въпроса с многобройното гласуване. И има още един въпрос, който искам да повдигна във връзка с дебата, който съществува в Белгия, а може би и в други страни това е електронното гласуване, въпреки че това е, е става дума за гласуването по интернет и по друг начин с всичките проблеми, които се поставят във връзка с контрола на тези гласувания. Е, мисля, че всичко това предвид разнообразията, които съществуват в нашите страни, все пак трябва да се намери нещо приемливо за всички. Но искам да кажа, че да се установят правила, които са свързани с добрата демократична практика, да бъдат припомнени, да се работят и по тях, ми се струва, че е нещо наистина добро и желателно. Благодаря. Благодаря. Според мен е много важно да се отговори на един въпрос. Тоест, този, този книсък интерес към европейските е, е, избори. Според мен е, гражданите гледат на брюсселските институции като едно общо, което е малко така по-далече от местните проблеми на гражданите. И това е, може би, е, е, идеята в Европа, която съществува. И е добре Европейската комисия да е, подготви този жълт картон и да се получи нещо по-добре от това, което се получава с националните парламенти. А освен това, има един документ, за който говорихме, който касае преките избори на председателя на Европейската комисия и това не отговаря в кризисната ситуация. Кризата е свързана с едно просто ниско известно удалечаване на гражданите от Брюксел. И тези избори, преки избори на ръководител на Европейската комисия не касае толкова, може би, е, европейските, не интересува толкова европейските граждани, защото те са далеч. Освен това, без преките избори. Не, е казвам. Преките избори за европейски, председател на Европейската комисия няма да засилят интереси и ще способ, способстват за увеличаване на силата на Европейската комисия. Може би трябва да вървим в тази посока, защото Гражданите вече са загубили известно доверие в Европейския съюз. Това ще навреди на кохезията в Европейския съюз. А освен това в случая на хармонизация на изборните списъци и необходимата информация, която трябва да е, бъде въведена, според нас това са въпроси, които са допустими, но трябва да помислим дали това уеднаквяване, пълно уеднаквяване има смисъл. Защото да се уеднакви всичко, да се хармонизира всичко, може би ще върви срещу идеята за Европа. Е, Марк Анджел, Люксембург. Люксембург, господин Марк Анджел. Благодаря ви, госпожо Хилднер, за това, че ни поканихте и поставихте въпроса на дневен ред, за това, че ни припомнихте особената законодателна процедура в случая. Парламентът на Люксембург оценява факта, че Европейският парламент се е отказал от налагането на еднообразна избирателна процедура, не зачитаща националната традиция и специфика. От друга страна обаче ние приемаме, че след 40 години действие на, на, на, на сегашната уредба на изборите за Европейския парламент е дошло време да се, да се приспособи. Не, не бих говорил за някакви корени промени, а за приспособяване на уредбата към днешните условия. За мен така наречената видимост на европейските политически партии е нещо важно. Но от друга страна не бива да забравяме, че в някои страни няколко политически партии, местни, е, се стичат в една политическа група в Европейския парламент. Е, това трябва да се има предвид. Освен това, както посочи е, господин докладчик Лайнен, равенството на половете е нещо важно. Миналата година в нашия парламент гласувахме закон, според който представителството е, по-листи за е, Европейския парламент от Люксембург би трябвало да бъде разпределено по-равно между мъже и жени, за да могат кандидатите да ползват държавната субсидия. Ето, да, е положителен опит. След това така наречения шпицен кандидат. Предполагам, че съветът няма да погледне с добро око на това, на тази идея. Какви са разговорите до сега в Европейския парламент по този въпрос за така наречените шпицен кандидати, така прелитащи над националните граници? А и позволете ми също а, въпросът за а, а, дублирането на гласове и за множественото право на глас е проблем. Знаете, у нас специално в Люксембург мнозина са с двойно гражданство и понякога се получават нередности. Това също трябва да се уреди. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Перейра Делмира има думата. Благодаря, госпожо председател. Да, много се говори за основните причини за ниската избирателна активност. Всъщност би трябвало да изясним този въпрос. Е, ако, ако не постигнем съгласие по причините, няма да можем да намерим и правилното решение. Е, трябва да, да засилим наистина легитимността на европейските институции, именно като увеличим избирателната активност, да повишим демократичната връзка между партиите, между политическия елит и гражданите. Един от начините да постигнем това е като се вгледаме в контекста. Много от нещата, които се предлагат тук от Европейския парламент, биха породили необходимост от дълбока промяна на избирателното законодателство в Испания. И, и това не може да стане по едностранната инициатива на една или друга политическа партия. Трябва да се търси консенсус всъщност. Консенсусът е, в такива случаи е, е един от кръгълните камъни на нашата демократична система. Е, само преди няколко седмици обаче е, се постави въпроса за още едно изменение, а именно за намаляване на възрастовото изискване, на възрастовата граница за участие в европейските избори и това породи разногласия. И за Испания специално, предвид политическата обстановка, въпросът ще трябва да бъде огледан много внимателно. Е, да, да, да се потърси наистина широко съгласие преди да направим следващата стъпка. А, е, мадам е Госпожа Хюбнер някак си напусна мястото си. А, давам аз думата по-нататък на колегата а, Мария Триандафи Триандафидило. Е, Знам, че бързате. Давам ви думата предварително. А, благодаря, господин председател. Не, правилно произнесохте името ми. Колеги, въпросът наистина е много важен. Тук не става дума единствено за значимостта на избирателното право като такова, а наистина за, за участието, за, за политическото действие. Защо обсъждаме днес всъщност промените на избирателното право на Европейския съюз днес? В един Европейски съюз са подложен на огромен натиск трябва да си дадем сметка, че е, едно или друго разрешение в рамките на избирателното право е, води до, до, до различни политически резултати и следователно до, до различна политика. Е, и следователно Европейският съюз трябва да приеме такова избирателно право, че да, че да гарантира не просто избирателна активност, а политическа справедливост. Някои от предложенията, които прави парламентът, са много интересни. И ако става въпрос за чисто технически подобрения на действащата уредба, едва ли е, въпросът би бил особено спорен. Но неотложните въпроси са други. Много от колегите тук говориха за отново ниската избирателна активност, но според мен е, тук решението не може да бъде просто. Ние не можем да пренебрегнем проблема, но не можем да го решим чисто технически. И трябва да проявим повече смелост, повече кураж в оценката на случилото се до сега, на натрупаната практика в прилагането на избирателното право. И смятам, че у нези европейски граждани, е, които все така са за задълбочаващата се европейска интеграция, следва да се опрат на постигнатото до сега. Разбира се, не бива да се затваряме е, очите и за, и за несполуките. Бежанската криза, разбира се, е, идва на ум веднага. Е, всеки е за всеобщо право на глас, прозрачно провеждане, е, произвеждане на изборите при условията на равенство. Никой не би могъл да бъде против равенството на половете, разбира се, но понеже Защо казвам това? Защото нещата всъщност са политически. И следователно не могат да бъдат решени чрез просто такава нормативна техника. Трябва да, да покажем, да докажем на своите съграждани, че се нагърваме с необходимата отговорност и, е, и, е, е, и че сме готови да търсим общи решения, вместо да задълбочаваме различията, различията помежду си. И за да гарантираме равноправното участие на всички държави членки в процеса, според мен реформата трябва да бъде много дълбока. Трябва да започнем с най-важното, с дълбоките промени и едва след това да търсим някакви технически разрешения. Благодаря. Благодаря, господин Ченковски. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Комисията по европейските въпроси на, на, на Сейма. И знаете, становището на, на комисията е много отрицателно. Становището по проекта на Европейския парламент. 20 от членовете на комисията гласуваха за това критично становище срещу един против от състава на комисията, е, което е красноречиво доказателство, че в полския парламент, е, както мнозинството, така и голяма част от опозицията, са на единно мнение в случая. Каква е причината за това? Не става дума за конкретно за акта, регламентиращ европейските избори. В Великобритания активността по време на референдума беше много висока, близо 70%. И какво? А, а, а, уредбата на референдумите в Великобритания ли допринесе за тази висока избирателна активност? Едва ли. По-скоро въпросът, който бе зададен. Така че, опасявам се, Европейските избори е, не привличат интереса на гражданите не заради нормативната уредба, по която се провеждат, а защото Европейският съюз не събужда кой знае какъв интерес у гражданите. Европейският съюз представлява интерес за политическите елити, щете в случая за членовете на Европейския парламент, а обикновените граждани са далеч от всичко това. И значи проблемът е дефицитът на демокрация в Европейския съюз, а не това, че видите ли бюлетините не били, не били нашарени с емблемите на европейските политически партии. Така, и вече технически въпроси за, за, за, за сроковете на регистриране, за, за възрастовата граница и така нататък едва ли. Всичко това според мен не, завис, не, не, влияе, не влияе върху избирателната активност. Това са въпроси от второстепенен, да, да, да не кажа третостепенен характер. Така че, хайде да се насочим към същинските проблеми на Европа. Тогава ще събудим интереса на гражданите. Така, желая ли някой друг? Понеже с това се изчерпа списъка, на записалите се за изказване. Колегите от Европейския парламент, които току-що се присъединиха, биха ли желали да се изкажат по въпроса за из... Не, не, нямат, не, не сте по тази тема, така че мога да закрия. Сега може би ще помоля Йолайнен да а, вземе думата и след него и аз. Благодаря много. Благодаря за изказванията и за изразените позиции. За нас е много важно да чуем вашите становища, да из... опипаме почвата. Разбира се, един изборен закон, колкото и да е добър, не може да бъде заместител на липсваща добра политика или пък да реши такива проблеми като беженската криза и други. Но нещата са взаимно свързани. Трябва ни добра политика, несъмнено. В същото време ни трябва и добра демократична практика, както каза колегата от Белгия. Когато имаме добра демократична практика, то тогава ще можем да гарантираме и добро представителство в Европейския парламент, Мнозинството от гражданите биха се съгласили, че практиката на демокрацията куца, а не конкретните правила, по които се произвеждат европейските избори. Но и те имат значение, бих казала аз, защото всички граждани имат възможност да участват в европейските демократични процеси чрез европейските избори с едно ново законодателство. Ден по ден, седмица по седмица ние работим. И по време на пленарните сесии в Страсбург осъзнавам колко много са темите, по които работим и много се радвам, че гражданите чрез нас са представени, за да могат да имат своя глас за законодателството. Очертават се определени тенденции. Така наречената нелиберална демокрация надига глава в Европа. Европейските граждани имат право и на протестен вод. Има евродепутати, е, спечелили своя мандат именно благодарение на протестния вод. И това е много добре. Редица оратори подчертаха необходимостта от адаптиране на системата в крайна сметка говорим за изборен закон, изборно право от 76-та година и то трябва да бъде съобразено с изискванията на новото време през 21 век. Мисля, че това отговаря на много въпроси, които бяха поставени тук. да се каже пламнала ни е главата от миграция, а ние се занимаваме с избирателното право, с изборните закони, е твърде повърхностно. Беше казано тук, че говорим за общи правила, по които демокрацията се практикува по места. Имаме е, много примери за минимални стандарти, примерно в областта на защита на потребителите и други. Имаме и общи стандарти е, за европейските политически партии. имаме общ статут за членовете на Европейския парламент, но нямаме такива общи норми или стандарти за произвеждането на европейски избори. Това е един пропуск. Извървели сме много дълъг път, а сега се препъваме в една устаряла уредба – от 1976 година. Не става дума за уеднаквяване, става дума за приспособяване. За да може начина на произвеждане на европейските избори да съответства на същностната ни ценностна система. Това до някъде отговаря и на казаното от господина Цубалис. Когато се водят предизборни кампании в държавите членки, те отразяват културните особености на всяка отделна страна. Няма никакви намерения да се хармонизират начините по които кампаниите се провеждат. Изразих някои становище, че е, логото или емблемата на партията могат да бъдат използвани върху изборните книжа, върху бюлетините, но само доброволно. Това е вашето становище. Във всички случаи мисля, че е добре да имаме общи условия, така че да имаме Европейски парламент – в който избраните членове не са представители на отделните държави членки, а на гражданите на Европейския съюз. Ние представляваме европейските граждани, Европейския съюз, а не държавите членки. Някои от вас невярващо клатят глава, но вижте какво гласят договорите – ние приемаме законодателни актове, които са за Европейския съюз, а не за Франция, Германия, Испания и така нататък. За мнозина това е неудобно, неприятно, но ние така работим от близо 50 години. Какво друго мога да кажа? Да, на госпожа Джеймс. Благодаря ви за конструктивното изказване. Много интересно е партията за независимост на Обединеното кралство да поставя все пак под въпрос дали 2019 година ще участва в изборите или не. Шегувам се, разбира се. Вие направихте своя избор. Важно е, е да се отбележи и във връзка а, е, с общият а, списък на избирателите, че трябва да е ясно кои са гражданите с право на глас. А вие говорихте, че избирателните списъци в Обединеното кралство се изготвят в много по ранен срок, още предходната година. Други изготвят е, списъците в последния момент, за да може да се отрази актуалното състояние, да се види е, кой къде пребивава в момента, кой има двойно гражданство. Когато излизат в последния момент списъците, е, има опасност все пак някой да гласува два пъти. Да, някои ще гласуват два пъти, други изобщо няма да гласуват, но правилата трябва да са ясни. В този дух искам да кажа, че трябва да се опитаме да изчистим сроковете и да е ясно 12 седмици или 8 седмици преди датата на изборите да бъдат изготвени списъците. За големите държави това е голямо неудобство, особено когато има голям брой граждани с двойно гражданство. И сега гласуването в трети страни. По професионални причини мнозина отиват да работят в трети страни. И според нас би било добре те да имат възможност да участват в европейските избори. Има някои, които изобщо не се връщат в родината си. Ние не говорим за тези хипотези. Що се отнася до минималната възраст, не знам дали има решение на съвета с призив към държавите членки да обърнат внимание на възможността да се намали прага за правото на гражданите да гласуват. На 16 години гражданите са много добре информирани, имат свое мнение и биха могли да го направят. По електронното гласуване също така държавите е, членки са дали своето становище. Някои от тях вече са и въвели в практиката си електронното гласуване с необходимите гаранции за сигурността. В Съединените щати изборните резултати в три щата се преброяват повторно, именно поради електронното гласуване. Не бива да забравяме това. Колегата от Белгия говори за праговете. 26 държави членки посочиха необходимостта от минимални прагове. Само две е, държави такива няма. В някои е, държави един мандат, е, за да бъде спечелен, трябва да се съберат 700 000 гласа, на друго място 100 хиляди в е, малките две държави, които са изключения, положението е по-различно Колегата от Полша изтъкна, че може би европейските граждани не участват в европейските избори по други причини, не заради изборния закон. Вярно е, че ние сме по-далече от гражданите, от кметовете, от общинските съветници, пък ако щете, и от а, столиците. Така както в Съединените щати сега все по-често се говори, че врага е Вашингтон, така и в държавите членки понякога за враг се сочи Брюксел. Брюксел не е врага, но понякога е удобното извинение. Понякога е боксовата круша, понякога е претекста да се действа по един или друг начин на национално равнище. И а, колегата от Каталуния изрази своето становище. Имаме 13 милиона граждани на трети страни, които живеят и работят в Европейския съюз. Те пребивават продължително, но не са граждани на Европейския съюз и би било много интересно да се види как би могло да се осигури възможност за тях да гласуват. Мисля, че в местните избори те имат право да гласуват в някои държави. Тук предстоят уточнения. Надявам се, че успях повече или по-малко да отговоря на всички въпроси. Многократно беше използвано понятието дефицит на демокрация – това се превръща в мантра, която постепенно се обесмисля, именно поради твърде честата си употреба. Аз лично не виждам такъв дефицит на демокрация в Европейския парламент. Ние сме избрани също така демократично и пряко, както и народните представители в националните парламентарни институции. Ние сме избрани на общи избори, членовете на Европейския парламент са също толкова легитимни, колкото и депутатите на национално равнище. Ние водим много интензивни обсъждания. Напълно прозрачни сме по интернет могат да се следят нашите заседания, бих казал за разлика от редица национални парламенти. Затова тук аз не виждам дефицит на демокрация. Може би комуникацията ни не винаги е особено сполучлива. Но това е друг въпрос. По-скоро нашата информация по-трудно достига до гражданите, но прозрачността е на лице по отношение на политиката, по отношение на представянето на предложенията ни. По-скоро трябва да подобрим начина по който достигаме до гражданите. Говорим и за това да бъдат по-видими емблемите на политическите партии. Казваме го не за друго, а защото искаме да откроим още по-отчетливо тяхната принадлежност към европейското политическо семейство. Благодаря. Благодаря ти, Йо. Съвсем накратко бих се спряла на някои въпроси, които Е, бих искала да се спра съвсем накратко на някои е, въпроси, защо ни трябва е, това предложение. Мисля, че Филип съвсем ясно го каза. Заради качеството на европейската демокрация и защото член 223 алинея 1 от договора изрично изисква парламентът да състави предложение за произвеждането на европейските избори. Дори и да не е напълно уеднаквен режима за произвеждането на изборите в отделните държави членки, имаме общи принципи, които зачитат традициите, особеностите, културните традиции. Ние залагаме на общите принципи и настояваме на тяхното зачитане, като същевременно за националните традиции има предостатъчно възможности да се реализират. В предложения законодателен акт някои елементи според нас трябва да са задължителни, от друга страна има препоръки, които държавите членки биха могли да приемат за сведения, да ги обмислят в бъдеще – В Австрия се обсъжда въпроса дали е, непълнолетните да гласуват. Даяна Джеймс също постави този въпрос. Гласуването не е само удоволствие, не е само право, но и задължение и то трябва да бъде осмислено включително и от е, непълнолетните граждани, ако те получат е, право на глас. На второ място – Искам да подчертая, че нашето предложение е резултат на огромни усилия да намерим компромис. В парламента имаме 8 политически групи, но близо 300 са политическите партии, които гласуват в тези политически семейства, които са представени в Европейския парламент. И всеки от нас носи националната а, традиция. Немалка част от а, нас а, са тук в Европейския парламент е, в продължение на няколко мандата. Тоест ние е, успяваме да съчетаем европейската традиция с националната, но ние настояваме за равнопоставеност. И гражданите да бъдат поставени при равни условия, защото в е, някои държави кандидатурите се обявяват месеци преди да се открие предизборната кампания. В други страни само няколко седмици. И а, това поставя гражданите в условия на неравнопоставеност. Те не могат а, достатъчно добре да се запознаят с кандидатите и това е неудовлетворително според нас. Дебело подчертавам и това, което някои колеги тук споделиха. Според нас не може да се очаква изборният закон автоматично да повиши избирателната активност. Но един доб- добър начин за уреждане на този въпрос по законодателен път ще даде възможност на гражданите по-добре да опознаят кандидатите, да разберат каква е тяхната политическа принадлежност, каква е тяхната предизборна програма. Нали това е демокрацията. Нека да се върнем към истинските неща. Нека да се върнем към изначалните ценности. Това е политическия процес. И именно по този начин чрез добра демократична практика ще можем да привлечем гражданина към урните. И още няколко конкретни въпроса. Надяваме се законодателството да бъде прието тази година. Надяваме се Успоредно с това да се изясни и как ще протича процеса за излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. Така обсъждането на изборното право се затруднява, защото вървят две доста разнопосочни теми, а и процеса на ратификация ще трябва да се проведе след това, но ние представляваме европейските граждани на европейско равнище. И за това трябва да отчетем всички възможни гледни точки и предизвикателства, включително и разпределението на мандатите – Последното, което искам да кажа е да споделя един пример. Ние не налагаме подхода си, ние просто го предлагаме. Имаме различни е, традиции. Някои държави по традиция гласуват в четвъртък, други в е, неделя и така нататък. Ние не предлагаме един единен ден, обща дата за всички, но а, бихме а, искали да има хармонизация по отношение на обявяването на края на а, изборния ден, за да могат да бъдат обявявани резултатите а, по едно и също време. Ето за такъв тип хармонизация а, говорим. И накрая за шпиц кандидатите, за летящите кандидати – или наднационалните. Много трудна е дискусията по тази тема. Тук сме я водили вътрешно, водили сме и със съвета. Това решение не може да е окончателно с тези 73 мандата, но повечето европейски политически семейства вече са възприели а, този подход а, в а, своите устави. Не можете да спрете а, процеси, а, които са породени от самата политическа практика. Те проистичат от политическите интереси, от начина по който се възприемат европейските институции. Ето така Европа постепенно се развива по демократична процедура и с всички усилия да действаме съвместно. Бихме искали именно по този начин да работим с нашите колеги на национално равнище и с правителствата на държавите членки. Това е обща отговорност и общо предизвикателство. С това мисля, че приключваме разискванията по темата. Ще се връщаме към нея и за напред, но нека да гледаме на нея като на общо предизвикателство. Можем да направим крачка напред – можем да укрепим доверието в европейската демокрация и европейските институции, защото това е истинския залог. Приключваме с тази точка от дневния ред, което означава, че имате време да се разходите из Европейския парламент. В един часа е организиран на партерния етаж обядът, каня ви на обяд в 1 часа, а в 3 часа след обяд продължаваме дискусията за промените в Европа, действащите договори и тяхното бъдеще. Благодаря.